да дойдат всички. И затова се забавихме. Дами и господа, добре дошли на това пролетно заседание. За селското стопанство пролета е много важен сезон. Мисля, че нашата комисия е изправена пред предизвикателство. Както знаете, повечето от нас пряко или косвено са свързани с селското стопанство, затова искам да ви приветствам с добре дошли в началото на пролета. Що се отнася до протокола, познавате правилата, трябва да се одобрят протоколите. Днешното заседание се предава на живо по интернет. Има превод на всички, за изключение на естонски, малтински и словашки. Нашия е, комисарят е тук и искам да приветствам господин Андрю Кайтис. който отговаря за много важни области, като здравеопазването, безопасността на храните. Ние в нашата комисия обсъждаме много важни въпроси, свързани с неговия ресор. Възникват и други сериозни въпроси, като този, който ще обсъждаме по точка 5, по-конкретно бактериите, засягащи маслиновите дървета. Както ви казах, е, пред нас е, има редица въпроси. Ето защо с такава радост е, приветствам комисаря и всички които са с него. И тъй като закъсняваме, веднъж ще му дам думата без повече предисловия. Извинявайте, аз не искам да възпрепятствам комисаря да е, направи своето въведение, но имам процедурален въпрос. Сега ли да попитам каквото искам да попитам или след речта на комисаря? no, zazwyczaj powinniśmy na początku, ale już... Обикновено обсъждаме този въпрос в самото начало, но ако нямате нищо против, ще го обсъдим след изявлението на комисията. Благодаря много, гос... господин председател. Радвам се, че съм тук пред комисията по селско стопанство. Радвам се, че ще имаме тази възможност да обсъдим въпрос свързани с безопасността на храните. Изминаха 5 месеца от, откакто новата комисия встъпи в длъжност. От тогава насам разгледах приоритетите на комисията Юнкер в светлината на моя ресор. По въпросите, моята служба и аз сме подготвили списък с приоритети в основните политически стълбове безопасност на храните за период 2014-2019 година. Ние ще следваме холистичен подход и в двете области и е, идеи за пете години. Надявам се, че в бъдеще ще успеем да представяме редовни доклади за безопасността на храните и политики свързани с здравеопазването във всички държави членки. Това би трябвало да повиши европейската добавена стойност. Проведах редица срещи с колеги, комисари, с национални парламентаристи, министри, неправителствени организации, гражданското общество и бизнеса. Срещите бяха много ползотворни, имаше и доста сложни въпроси. Е, работата беше трудна, но тя даде резултати. Слушах внимателно това, което казаха моите събеседници. Тези разговори ни дадаха възможност да си сверим часовника. Днес ви представям един обзор на стълба безопасност на храните. Преди да започна ще разгледам някои основни въпроси от политически характер. Ние сме, че всички ние трябва да спазваме едни същи договори Побръщам вниманието ви към член 168 договора за функциониране на Европейския съюз. Той изисква всички ние да гарантираме високо ниво на защитата на човешкото здраве в изпълнение на всички политики и дейности на Съюза. Разбира се, това е наша обща отговорност. Разбира се, всички ние имаме различни приоритети ние, аз трябва да се съобразявам с приоритетите на комисията Юнкер. Като бивш е, депутат с опит от 20 години, аз е, уважавам вашия мандат, даден ви от гласоподавателите. Всички ние служим на европейските граждани. Задачата на всички нас е след 5 години хората да усетят, че нещо се е променило в живота им. Трябва да се погрижим, че на следващите избори да можем да покажем, че не само е, сме довели до положителни промени, но няма нужда да се притесняваме от е, неблагоприятни събития. Сега, моите приоритети, те са насочени към потребностите на вашите избиратели. Освен съществуващите законодателни предложения, на които ще се върна по-късно, приоритетите, които съм формулирал в областта на безопасността на храните, обхващат управление на кризата, безопасност на храните и по-добро регулиране, преразглеждане на процес на взимане на решение за ГМО, антимикробна резистентност, хуманно отношение към животните, етикетиране на храните и разхищение на храни. Нека сега да кажа няколко думи за всяка една от тези области. Най-напред първата задача, която им беше възложена от председателя Юнкер, а именно комисията винаги да подкрепя капацитета на Съюза при решаване на кризи. Виждате, чумата по свинете в Африка. Европейския съюз има най-високите стандарти за безопасност на храните в света. Най-важната задача за мен е да направим така, че тези стандарти да се запазят и да управляваме кризите. Втората ми мисия е да модернизирам и упростя съществуващото законодателство. Тази комисия иска да намали бюрократи... бюрократизацията в процеса в интереса на търговските субекти. Третия въпрос е некоректният внос на хранителни продукти. Економическите трудности през последните години засегнаха всички сектори. Хранително-вкусовата промишленост не е изключение. Аз, държа, аз се ангажирам да предприемам действия срещу всички, които не спазват нашите правила и извършват измами. След като преразгледаме правилата по официалния контрол, аз ще се занимая конкретно с въпросите с некоректните е, е, и, измамни практики, особено в трети страни. За да се премахнат е, тези практики, за тази цел ще имаме нужда от подкрепата на митническите власти. Сега нека да се занимае с ГМО. Както знаете, ние успяхме да постигнем споразумение по отглеждането на ГМО култури. Искам да благодаря на парламента. Става ясно, че дори и по трудни въпроси успявате да представите амбициозни и жизнеспособни решения. Следващото предизвикателство в съответствие с политическите насоки на председателя Юнкер е да се преразгледа процеса за одобрение на ГМО култури. В това отношение преразглеждане на процес на взимане на решението върви. То ще приключи и ще се публикува в края на април. Европейския съюз неколкократно беше призован да отговори на очакванията на гражданите. Аз очаквам да водя конструктивен диалог с парламента и да се намери решение, така че всеки да може да изпълнява отговорностите си като демократично избран орган. Накрая ендокринните смущаващи вещества и препарати. Аз не искам да се спирам на, подробно по въпроса, който вече обсъдихме, но нека да повтори ангажираността си към този проблем и към това, че искам в центъра на вниманието да бъде здравето на гражданите. Аз планирам да проведа диалог с, с заинтересовани депутати на 23 април, както и по време на конференция по-късно. Друг сериозен въпрос за мен е антимикробната резистентност. Ние трябва да. Очевидно това е много важен елемент на инструментариума с който разполагаме. Лечението, ефективността на, ефикасността на това лечение намалява поради злоупотребата с антимикробни препарати. Ето защо за мен борбата срещу антимикробната резистентност е сред основните ми приоритети. Вече са обсъдени две инициативи по този въпрос. Предложение по фуражи и другото ветеринарни препарати. Що се отнася до фуражите, с медицински препарати, сред предложените мерки, особено забраната за превентивното използване на антимикробни препарати в фуражите, е, е нещо, което привлича силна подкрепа. Аз възнамерявам да следвам съществуващия план за действие до изтичането през 2016 година. Ние трябва да предвидим разпоредби, за да продължим тази работа. Аз възнамерявам да свикам конференция на високо ниво по този въпрос, за да дадем оценка на евентуалните необходими бъдещи действия. Що се отнася до хуманното отношение към животните. Сегашната стратегия приключва в края на годината. Много е постигнато в тази област. Европейския съюз е глобален модел в тази област. Заедно с това съм наясно, че остават важни нерешени въпроси, особено в областта на изпълнението. Могат да се, може да се работи по различни варианти. Сред тях е приемането на нови закони, които да отчитат по-голяма степен субсидиарността. Тъй като предстои да изтече сегашната стратегия, обмислям по-нататъчни стъпки, но вие е, сигурно ще оцените това, че преди това трябва да представя този въпрос на вниманието на своите колеги в колегиума. Няколко думи по разхищението на храните. Както знаете, аз наследих пълна и правомощия по този въпрос. храната е много важен въпрос, особено в контекста на световното изложение в Милано, което ще се открие след по-малко от 6 седмици. Обмислям как бъдещето на тази политика трябва да се развива, в това число и като част от процеса по кръговратната економика. Не на последно място няколко думи за етикетирането на храни. Е, имайки предвид е, това, че сме станали по-чувствителни към тази тема, и парламентът е, изрази предпочитание за задължително етикетиране на преработено месо. Според нашето нашите проучвания гражданите не са готови да платят цената за допълнителната информация. Ето защо не съм убеден относно разширяването на задължителното етикетиране. Господин председател, дами и господа, няколко думи за досиетата, които сега са част от законодателния процес предложенията най-напред за здравето на животните. Доволен съм от постигнатия напредък в тристранните срещи. Благодаря, господин председател, на вас и особено на докладчика госпожа Полсън за конструктивните усилия, насочени към решаване на въпросите. Нашата цел е да подобрим стандарта за здравеопазване на животните и да осигурим упростена система за контролиране на заразните е, болести по животните. Това предложение няма за цел да регулира ветеринарните препарати, въпрос, който трябва да се решава в съответната рамка. Предложението на Комисията за регулиране по зоотехниката има за цел да насърчава свободната търговия по разплодни животни, като гарантира устойчиви програми за разплод и е, опазване на генетичните ресурси. Искам да поздравя докладчика господин Дантен за успешната, пре, успешното предотвратяване на разширения обхват на това предложение. По време на дискусии в парламентарната комисия по околна среда. Трябва да обсъдим дали правото на създаването на дружества за разплод трябва да имат други цели, освен опазване на генетичното разнообразие. Предложението на комисията има за цел да засили мерките за защита. Радвам се, че парламентът дава своята подкрепа на тази цел. Убеден съм, че ще се намери компромис заедно с съвета по време на предстоящите тристранни срещи Що се отнася до здравеопазването на животните, сигурно сте наясно с проблемите свързани с ксилела фастидиоза, бактерия засягащ маслиновите дървета в Пулия, Южна Италия. Според експертите, поне 10% от всички маслинови дървета в провинцията Лече са засегнати от а, тази а, смъртоносна болест. Учените наскоро заключиха, че лозята и цитрусовите насъждения също могат да станат приемници. Задължителна е максимална бдителност, за да се запази селското стопанство в засегнатите области и да не се допусне по-нататъчно разпространение. Следим отблизо ситуацията насърчаваме и по предпазлив подход, за да не се допусне по-нататъчно разпространение на бактерията и да управляваме контрола. Аз възнамерявам да посетя Италия и провинция Лече. Трябва да се вслушаме в онези, които са засегнати от проблема и да покажем, че Съюзът следи ситуацията. Ще обърна също внимание и на патогените в храните. Например, все по-често срещаните случаи на кампилобактерия. 200 хиляди случ... са случаите в Европа миналата година. Засегнати са 80% от труповете на пилета. Трябва да обсъдим възможностите за решаване на проблема. Аз обсъдих този въпрос в двустранни срещи с някой от вас. И не на последно място искам да спомена накратко и трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции между Европейския съюз и САЩ. Искам да потвърдя нашата позиция още един път. Няма да има компромис по стандартите за безопасност на храните. Ние няма да се откажем от тези стандарти, които са в интерес на гражданите. И накрая още един въпрос, по който не бива да отстъпваме, а именно солидарността по отношение на Русия и евентуалното възобновяване на износа на храни. Ние не може и не трябва да приемаме ситуация, в която се прилагат различни условия към различни държави членки. В, област, в санитарната и фитосанитарната област предизвикателствата от Русия са значителни, независимо от нашите успехи при ограничение на географското разпространение на чумата по свинете. В Русия има не съразмерна забрана на внос на свинско месо от Европейския съюз. Започнахме процес срещу Русия в СТО, в интерес на Европейския съюз като цяло. Искам да ви уверя, че ако Русия не спази международните принципи за регионализация по отношение на търговията с европейски продукти, ние ще доведем делото до край. Що се отнася до подкрепата на сектора, засегнат от забраната, ние обсъждаме максимални мерки за подкрепа, работи с други комисари, за да видим как да намерим пазари в трети страни, които по една или друга причина са затворени за нашите продукти, но и за които е необходима политическа намеса. Господин председател, аз изложих своята позиция по широк кръг от въпроси, представляващи интерес за вашата комисия. Обща ни цел е да гарантираме високи стандарти за безопасност на храните за европейските граждани. Ето защо трябва да вървим напред по всички тези въпроси. Искам да подчертая, че успеха ще зависи от нашите съвместни усилия. Само така можем да постигнем положителни резултати. Надявам се, че след 5 години ще мога да ви кажа, искахме да го направим, а ние го а, успяхме. Надявам се, че независимо от трудностите и евентуалните различия между нас, ще успеем да работим в дух на колегиалност в интерес на гражданите. Сега очаквам да чуя вашето становище по тези въпрос. Благодаря ви. Пане Przewodniczący. Bardzo dziękuję. Panie komisarzu, представил пан Биеле. Благодаря, господин комисар. Представихте ни много въпроси и естествено ние точно това очаквахме от вас. Много ви благодаря за изложението. Много са а, заявилите се за участие оратори, тъй като много теми се разглеждат. Ще трябва да спазваме а, правилото. Две минути за координаторите, за всички останали оратори. Моля по една минута. Много моля да не се повтарят вече разгледаните въпроси. Надявам се по този начин ще можем да работим бързо. Господин Дес, заповядайте. Благодаря. Благодаря, господин комисар Андрео Кайтес. Благодаря, че дойдохте при нас в нашата комисия. Ще се съсредоточа само върху един въпрос, а именно антибиотичната резистентност. Господин комисар, вие носите голяма отговорност за а, здравеопазването, за системата на здравеопазване в Европа. В Германия има система на качество и в тази система се документира всичко, което се случва, всички предписания на антибиотици могат да бъдат проследени. Тази система за момент е уникална. В такова нещо няма за хуманната медицина, т.е. система на проследяване на предписване на антибиотици за животни. Може би такава система трябва да се въведе и в хуманната медицина разбираме в последно време, че се предписват много антибиотици за хора, а в, се предписват само 1% антибиоти, антибиотици, а за хора се предписват 47%. Така че тук може да потърсим причините за антибиотичната резистентност. Благодаря ви, господин комисар, за вашето желание да работите в тясно сътрудничество с парламента. Аз ви ценя като колега, като компетентен комисар и се надявам на едно плодотворно сътрудничество през следващите пет години. В този смисъл говори от името на цялата политическа група на ЕНП. Благодаря, господин посел Ребека. Domnule președinte,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 унищожаване на засегнатите дървета има, ще има нужда от, от повторно засяване на дървета. Тази мярка не е ефективна, тъй като ще се заразят други дървета. То ще се заразят цели райони. И фитосанитарната ситуация е сериозна. И аз се питам какво можем да направим, комисията държи да се унищожат всички дървета, които са засегнати. Повечето от тях е, са маслинови. Имайки предвид обаче загубите, които вече са е, понесени от производителите, имайки предвид е, степента на зараза, имайки предвид, че бактериите идват от Коста Рика, въпросът ми е – как ще компенсираме производителите за всички тези загуби, имайки предвид а, огромния брой засегнати растения, имайки предвид економическите загуби. Засегнати са разсадници също така е, и фитосанитарните проблеми трябва да бъдат управлявани по консолидиран начин. И не бива да забравяме факта, че става дума за спешна ситуация. Имаме нужда от спешни мерки, за да намерим бързи, бързи решения. Възможно е да, да помислим за селекция на маслинови дървета, които да са издръжливи на тази бактерия. Спешно е Генерална дирекция научни изследвания да представи бързо решение за тази конкретна бактерия, както и за други е, специфични проблеми. Благодаря. Господин Войчаковски. Благодаря. Благодаря, господин председател. Бих желал да се изкажа от името на нашата политическа група ИКР благодаря ви много наистина за това, че засегнахте изключително важни области от функционирането на Европейския съюз, свързани с сигурността на продоволствието. Желаем ви късмет във вашата работа. Искам да ви задам три въпроса. Първо, вие засегнахте първия, а именно африканската чума по свинете. Имам известни въпроси от изтока, от Русия на практика, навлиза и се задава тази болест към Европа. А от друга страна, Русия налага ембарго на месото, което се изнася от Европейския съюз. Наистина това е много странно. Нямаме за момента адекватен отговор от страна на Европейския съюз, но задавам този въпрос от гледната точка на земеделските стопани. Това е много важен въпрос за тях и страните на източната граница на Европейския съюз, е, земеделските стопани трябва да водят битка с тази заплаха и имат нужда от помощ. Те не могат сами да се справят. На второ място, господин господин комисар. Искам да задам въпроса във връзка с клането на животни, ритуалното клане. Няма забрана за това в Европейския съюз, но не всички потребители желаят е, да е, консумират подобно е, месо а понякога са принудени. Няма ам, и правно разрешение на този въпрос, така че да се гарантира тази практика да не се продължава, т.е. да не се появява подобно месо на пазара. На трето място, кастрирането при свинете. 2018 година а, иска Европейския парламент да се а, прекрати метода на хирургичната кастрация, да се използват други методи. Какво е положението сега по този въпрос?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 темата с антибиотичната резистентност. Аз се занимавам с темата, занимавам се с темата за лекарствата, знаем всички за какво става дума, няма да повтарям вече казаното. Нещата обаче изглеждат последния начин. Почти цялата верига е обхваната от проблема. Виждаме цялата картина, но не обръщаме внимание на един основен елемент, а именно липсвани закон, общ закон, който да засяга здравето и грижата за животните. Е, чрез субсидиарността няма да се справим. Е, субсидиарността ще фрагментира допълнително единия пазар. А сега за преговорите по споразумението с щатите. Дискусиите в щатите по отношение на антибиотичната резистентност е, също нарастват. Проблемите се множат. Ако европейските фермери имат справедливи шансове при споразумението с щатите, то в такъв случай трябва да запазим високите си стандарти при скотовътството и да имаме един по-нисък прак на предписване на антибиотици, по-нисък от прага в щатите. И още нещо. Не забравяйте, че едно щастливо прасе е добро прасе, прасе, което има нужда по-малко от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 Благодаря, господин председател. Благодаря вас, господин комисар, че дойдохте на нашето заседание сега, за да ни запознаете с вашите приоритети през следващите месеци от вашия мандат. Наистина, бих желала да ви задам изключително много въпроси. Но ще се спра само на ГМО. Бих желала да зная какво ще направите, така че да гарантирате, че няма замърсяване с културите, които се отглеждат в съседство. Ако държавите членки имат процедура, коя, по силата на която се разрешава отглеждането на ГМО, тогава какви могат да бъдат гаранти, гаранциите за това, че съседно отглежданите култури няма да бъдат замърсени. А, на следващо място, как ще защитим а, а, пчелите? Как ще можем да опазим меда? И по-нататък, е, как можем да гарантираме, че няма да има замърсяване а, трансгранично между държавите членки? По-нататък, що се отнася до споразумението с САЩ за инвестиции и търговия? А, изключително важен е въпросът, свързан с сигурността на продоволствията ако се одобри това споразумение, ако се ратифицира споразумението с Канада, ще има ли възможност, ще има ли механизъм, за да се забрани вноса на месо, местни произведения или млечни произведения? с происход животни, които са отглеждани при използването на хормони или пък от клонирани животни. Благодаря. Пан посел Хауслик, базо проша. Господин äh, Благодаря. Аз също ще се спра на темата антибиотици. Вие казахте, че Европейския съюз трябва да се занимае с темата, но според мен ние нямаме стратегия за минимиране на антиби... антибиотиците. Две трети от антибиотиците се използват при огояването на животните. Мисля, че предписването на антибиотици за животни трябва да бъде намалено, а такава цел липсва. Е, напротив, целта е да се поддържа статуквото. На следващо място, пестицидите. Говорихте за хормоналните вещества. Би трябвало, също и в светлината на трансграничното партньорско споразумение, би трябвало да се направи оценка на риска. Такава оценка ние искахме още през 2012 година. На следващо място. Днес бе публикувано, че глюкозатът е канцерогенен. Това публикува днес Световната здравна организация. Може ли да кажете нещо по този въпрос? И още нещо за допустимостта на ГМО. Казахте, че на 22 април ще представите документ. Може ли обаче да ни кажете предварително някои подробности за демократичната легитимност на тази процедура? Защото е, знаем, че държавите членки имат компетенциите да е, отдават е, разрешение за отглеждане на ГМО култури, получава се разкъсване. Следващият оратор. Господин Агнио, благодаря много. Благодаря, господин комисар. Сега аз искам да говоря за веществата, които разстройват енокрината система. Това са активни съставни вещества в някои хербициди. И това е така от 1967 година, когато аз активно участвам в тази система. Аз съм използвал тези вещества и трябва да е, призная в началото все още не бях защитен, особено когато ги използвах, но ето ме, тук съм още. Ако са забранени тогава огромна част от е, инструментариума, с който разполагат замеделските стопани, ще изчезне. Ще можем да използваме много по-малко материали и а, тогава а, ще възникне сериозен проблем. Какво ще направите? Ще продължи ли работата по тази забрана? Ще стигнем до сериозни проблеми, ако не могат да се използват наистина тези вещества. Какво ще се случи? Това значи, че просто ще внасяме от трети страни тези култури, ако не използваме тези вещества. Искам да напомня на комисията, че а, британският министр в тази област а, не а, обръща особено внимание наистина на този въпрос, а именно голямо внимание се обръща къща при отглеждането на пчелите, например, и използването на техника. Сега тук обаче имам да почета, че може би комисаря преследва един проблем, който може би не съществува. Искам да кажа, че в крайна сметка много трудно ще се контролира проблема в птицефермите, който съществува с бактерията. Така че ако започне законодателна дейност от страна на комисията в тази област, например, някои и скандинавските страни, може би се върши много по-добра работа, но а, в противовес на това пък наистина а, с новото разрешение ще има сериозен проблем при средиземноморските страни. В крайна сметка, ако правилно се готви а, птичето месо, няма да има проблем. Благодаря. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, teraz wystąpienia. Благодаря. Една минута от тук насетне, моля госпожа Херенс Гарсия най-напред. Всички оратори моля да спазват е, уреченото време. Благодаря. Господин комисар, благодаря за това, че сте тук. Що се отнася до борбата срещу заболяванията? Наистина това е сериозен проблем и имаме много отговорности в тази област е, заболяването хистерия, фестезиоза, различните болести по цитрусовите е, култури. Мисля, че има позитивен списък на страни и региони, е, където не съществува тези болести. Така ли трябва да подходим? Това ли е начинът по който трябва да водим битката срещу тези заболявания? Как ще ги спрем да не навлизат на територията на ЕСА? И след това искам да попитам за технологията също. ГМО Чува се, че е, в края на април ще подготвяте е, на предложение е, в тази област и някак се излиза въпроса във връзка с национализацията, ако мога така да кажа. Тоест, всички държави членки може би ще могат по своя осмотрение да взимат решение. Добре, но що се отнася до единния пазар? Няма ли да се наруши търговията в рамките на целия Европейски съюз, ако се подходи така? Благодаря, председателя господин Калиновски. Благодаря. Господин комисар, ние все още водим преговорите с Япония а що се отнася до проблемите в ваше, вашия мандат, имам въпрос. Дали е, е, Япония може да спази регионализацията, която ние приехме, е, след като разгледахме въпроса, свързан с чумата по свинете и връзката с е, забраната на износ от някои държави? По-нататък, господин Бьоринг, комисаря, през септември е, миналата година, заяви, че трябва да се преразгледа пакета в областта на хигиенните условия. Трябва да се увеличи възможността да се извършва клане на животните в земеделското стопанство, освен за птици и зайци, за да може да се облегчи търговията по места. Може ли да коментирате този въпрос? И по-нататък общите сертификати в областта на фитосанитарната област за целия Европейски съюз. Какво се случва по тези въпроси? Благодаря. Госпожа Хазаркамт. Ja, dank u wel. Eh, dank u wel, voorzitter. En eh, fijn dat de commissaris hier is. Благодаря, Радвам се, че сте тук, господин комисар, на нашето заседание. Редица въпроси са свързани с хуманното отношение към животните и антимикробната резистентност. И въпроси свързани с общественото здраве, разбира се. Според мен, много проблеми се предизвикват от начина по който ние отглеждаме животните в Европейския съюз. Е, все по-голяма е интензификацията, все повече животни се отглеждат на едно и също място. Повече животни се транспортират в е, Европа при е, много тежки условия. Така че, каква е вашата оценка за рисковете, които са присъщи и при такава интензификация на земеделския сектор? В нашата страна виждаме, че наистина има изключително много примери, е, свързани с антимикробна резистентност. Така че, много моля, бихте ли споделил? Трябва ли да спрем субсидирането в Европейския съюз към подобни стопанства? Благодаря. Господин Капуто, заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Благодаря ви за присъствието тук. Благодаря ви за подхода насочен към диалог с парламента. Миналата, седмица, миналата сесия в Страсбург говорихме за веществата, които смущават ендокринната система. И в близко бъдеще се надявам да продължим да работим по този изключително сериозен проблем. Имам обаче въпрос, свързан с антимикробната резистентност – Искам да добавя нещо към казаното от колегата Полсън, за да разбера вашето, вашето становище. Знаем, че, че има ясни доказателства за отрицателното въздействие на антибиотиците, но дали комисията смята да работи за отговорно използване на антибиотиците, особено и на лекарствата за, в хуманната медицина. Друг въпрос. Смята ли комисията направи така, че ветеринарите да не предписват подобни лекарства. В Дания, например, имаме добър пример. Лекари са отказали от предписване на тези лекарства. Благодаря ви. Искам да ви помоля да бъдете кратки, госпожа Милер. Благодаря. Имам въпрос за клонирането. Най-напред, как комисията оценява етикетирането на продукти от клонирани животни във връзка с вноса и, освен това, във връзка с преговорите по трансатлантическото споразумение. И на следващо място, веществата, които нарушават еднокринната система. Ето, например, мохата по черешите. Тук трябваше да предприемем определени мерки, но какви са научните изследвания в тази област? Те, до каква степен мерките почиват на тях? Имам Два въпроса, казва господин Яр. Най-напред. И неонекотиноидите бяха забранени за употреба, както и някои други вещества, но знаете ли нещо за оценката на въздействието за тези именно вещества? Т.е. с какви активни вещества може да боравим в бъдеще. И на следващо място, отново за антибиотиците, каква, какво ви е мнението за резервните антибиотици? Те трябва да останат запазени за хуманната медицина или могат да се прилагат и в селското стопанство? Благодаря, госпожа Хойпош. Благодаря господин комисар. Защита на животните, за това искам да говоря. Е, имаше такава дирекция тази дирекция обаче престана да съществува. Говори се за създаване на нова дирекция, която вече няма да има толкова много работа по този въпрос. И на следващо място. Оценката на въздействието за, на агенцията за безопасността на храните. Тя казва, че по че полените летят само няколко метра, а не няколко километра, както се предполагаше преди. Тоест, става, нужда, става ясно, че има нужда отново оценка на въздействието на директива 1507. А каква, какви ще са последствията от е, резултатите на изследванията на ЕФСА? Благодаря. Господин Богович. Благодаря. Господин комисар, една от основните дейности тази година ще бъдат преговорите по трансатлантическото партньорско споразумение. Аз имам въпрос по това споразумение. Чухме много критики по отношение на липсата на прозрачност. Много документи могат да бъдат видени само при закрити врата. Аз сторих това, но въпреки това имам въпроси. Вие казахте, че няма да се подкопават стандартите по отношение на безопасността на храните. Но какво ще стане с употребата на антибиотици, на пестициди, на хормони. Очаквате ли промени в тези области, в тези стандарти? И как ще може да определим кои пестициди могат да бъдат използвани в Европа и кои не? Ще успеем ли да запазим високите си стандарти, които бяха заложени още в миналото. Питам ви това, защото се страхувам, че ако не сме съвсем ясни, ясни и не сме отговорни и не дадем отговори предварително, тип може да се провали именно поради тези въпроси. Потребителите трябва да са сигурни, че стандартите няма да бъдат подкопани. господин Папасовазол. Не може да има безопасност на храните без суверенитет. Наясни сме, наясно сме с въздействието на ултралибералната идеология и нейното въздействие. То е в вреда на качеството. Данните говорят за това, че има натиск върху потребителите, като виждаме успеха на хранителния патриотизъм, ние не можем да не се замислим за бъдещето на европейския пазар. Вие искате да наложите централизация във всички области, премахване на суверенитета, максимална печалба, което е в ущърп на здравето. Не смятате ли, че е крайно време да промените политиката. Благодаря, господин Тарабела. Сред всички изключително важни въпроси, които повдигнахте, ще се спра на два. Етикетиране на происхода, това се прави за пресното месо, но не винаги за преработеното месо. Срещате съпротива от страна на производителите. Говори се, че за това, че дебата, кой, дебата който доводихме в Страсбург, говори за това, че съпротивата идва от бизнеса. Второ, клонирането и тук и по този въпрос поведахме дебат. Всички, е, всички данни говорят за опасностите, с които то е свързано. Никой не го иска. Е защо не може комисията е, да каже веднъж за винаги не искаме клониране и това ще бъде много по-добре от всички усилия за по-добро регулиране. Благодаря. Имам кратък въпрос. Дали сега ще има ново предложение за материала за сеене? Искам да ви помоля да сте ясен по отношение на стандартите. А, не би трябвало отново искам да подчертая, не би трябвало да има подкопаване на стандартите по отношение на безопасността на храните. Радвам се, че вие, че вашата позиция е твърда. Това е важно за всички нас. Чинкуе, пан посол Андрю. Oui, merci, monsieur le président. Благодаря. И аз искам да каза няколко думи по два важни въпроса. Проследяемостта на преработеното месо днес 90% от потребителите изисква това вие говорихте за разходите, с които това би било свързано. Проучванията, поръчени от комисията през 2013 година, са успорени. Предвиждате ли ново проучване, което да успокои потребителите. Второ, за бактерията по маслиновите дървета. Може би това е свързано с контрола върху растителния материал, който се внася в Европейския съюз. Комисията възнамерява ли да промени стратегията за контрол в Европейския съюз? Тази бактерия ксилела фастидиоза се добавя към гъбичните инфекции по маслиновите дървета, с което засилва вредният ефект. Какво смятате да предприемете? Благодаря и искам да благодаря на комисията за това, което беше казано за Русия. По-нататък за антибиотиците през последните години се намали количеството им, но ветеринарите се опитват да намалят допълнително антибиотиците, което вреди на здравето на животните. Бих искала да знам какво мислите по този въпрос. Нашият държавен секретар провежда проучвания по този въпрос. Ясно е, че общественото здраве е приоритет, но ние сме изправени пред дилема какво да правим. Не можем да продължаваме така. Не можем да, нито да намаляваме, нито безкрайно да увеличаваме количеството на антибиотиците. Има нужда от баланс. Госпожа Милиор. Благодаря, казва госпожа Мелиор. Благодаря ви за подробните за подробното изказване. Искам да се спре на въпроса за антибиотиците в скотовътството. Е, чухме от колегата, че в Германия има една много ясна система за мониторинг и много ясно се знае кои животни, на кои животни е бил предписан антибиотик. Е, комисията може би може да помисли за подобна система, въвеждане на подобна система в цяла Европа. На следващо място е, ГМО-тата. Вие самият участвахте в преговорите, за което ви благодаря. Имаме едно добро регулиране на материята по принцип, но въпреки това не е ясно положението на фуражите, на геномодифицираните фуражи и биологичното земеделие. Как ще се осъществява контрола или как ще се осъществява етикетирането на а, продукти. Muchas gracias, señor presidente, señor eh, comisario. Eh, unas cuestiones relativas al bienestar animal. En primer lugar, todos los Estados miembros fallan en la aplicación de la regulación 1099-2009 eh, para matar a los, a los animales. Имам въпрос за хуманното отношение на, към животните, за коленето. Използват се вещества при колене на животни, но въпросът ми е кога комисията ще регулира процедурите на заколване. И на следващо място транспортът на животните. Е, говори се за 8 часа, но има и преносими заразни болести при животните, има заразни болести при растенията. Ситуацията на цитрусовите разсъждения, на цитрусовите насъждения е много драматична, особено на тези, които се внасят от източна Африка. Господин Тортман. Благодаря, господин комисар. Аз също искам да задам въпрос е, по транспартньорското споразумение. Бях миналата седмица във Вашингтон на преговори и разбрах, че американците не ни виждат като цял съюз, особено в безопасността на храните. Те ни разглеждат страна по страна. А, например, те приемат говещо месо само от Ирландия, приемат внос на ябълки и круши само от 8 държави членки. Тоест, виждаме, че разликите между щатите, отделните щати на Съединените щати са по-големи, отколкото разликите между държавите членки. Ние не бихме забранили а, ние не бихме казали внасяме ябълки само от Калифорния, а от Калифорния, а от другите щати не внасяме. Как виждате вие тази ситуация? Благодаря. Вие говорихте за птичия грип и за другите болести по животните. Имате ли обаче стратегия за справяне с болестта син език? Боговедата. Специално е, това е проблем за животните в Средна и Източна Европа. Освен това, ме интересуваме и вашето становище за ембаргото от Русия. Благодаря, господин председател. Най-напред, господин комисар, искам да се извиня, аз закъснях за вашето въведение, но въпреки това искам да използвам възможността да ви задам един въпрос. Искам да ви попитам Нещо за изменението на комисията 706 за контрола на ветеринарните медикаменти. Прави се разлика между лекарствени продукти за ветеринарна и за хуманна употреба. Какво означава това? Е, значи ли, че лекарствените продукти за ветеринарна употреба ще са с по-низко ниво на безопасност? Понякога имаме еднакви лекарствени продукти за хора и за животни. А, имаме и специална агенция за ветеринарни продукти. А, защо е необходима тя? Какъв би бил вашият аргумент? Освен това, което се казва в законодателството. Аз съм испанка и както казаха моите колеги, нас не интересуват бъдещите контроли и бъдещите стандарти. Благодаря, господин председател, казва господин Федерли. Е, чудесно е, че се концентрирате върху темата за антибиотичната резистентност. Мисля, че може и трябва да направим още една крачка напред, а именно какви са възможностите да, да станем активни и да поемем водеща роля на международно равнище. Знаем, че в Индия, в Китай и в много други страни Поравенето с антибиотици е доста безразборно и безотговорно. Какво смятате вие за нашата роля на международно равнище? На следващо място има много важни инициативи в областта на изследванията за създаване на нови антибиотици. Какво може да направи комисията за координация на тези научни изследвания? Благодаря. Уважаеми дами и господа, с това изчерпахме списъка на изказващите се. Благодаря ви за вашето участие. Благодаря ви, че се вместихте и във времето. Господин комисар, имате думата. Може да говорите и за бактериите, засягащи маслиновите дървета. Благодаря казва комисарят, е, за това кратко време, което ми е отредено, едва ли ще мога да се спре на всички въпроси. Дискусията беше много важна и много оживена. И на мен ми е ясно, че би трябвало да е, дам подробни разговори. Сега, що се отнася до бактерията по маслиновите дървета, ксинела фастидиоза, мога да кажа, че след нашето заседание Е, мога да дам допълнителна информация на колегите, които се, се интересуват от този въпрос. Ако нямате нищо против, аз ще отговоря в писмена форма на всички ваши въпроси, особено на тези, които не мога да засегна в подробности. За мен това е много важно. А сега ще започна с някои с въпросите от самото начало. С въпроса на господин Дес. Вие говорихте за антимикробната резистентност. Естествено, като лекар, аз зная последствията от антимикробната резистентност. Бих се спрял на двата стълба на хуманната медицина и на ветеринарната медицина. Всички компоненти са важни. Според мен трябва да развием една всеобщо включващ, един всеобщо включващ подход – за борба срещу антимикробната резистентност, да включим е, цялата верига, покриваща както животните, така и хората. Би трябвало да имаме обща база данни за регистрация, за информация на предписваните антибиотици както на хора, така и на животни. Темата е много важна. Вие знаете, днес правим преглед на пет годишния ни план по антимикробната резистентност. Той бе публикуван на 26 февруари тази година и според мен е важно да се развие един холистичен подход, една всеобща стратегия, която да включва както ветеринарната употреба, така и хуманната употреба на антибиотици. Би било хубаво, ако имаме ясна позиция за ситуацията на здравеопазването в Европейския съюз. Да имаме един такъв преглед, който досветлява всички аспекти, включително хроничните заболявания, включително употребата на антибиотици и да знаем къде се намираме, да знаем какви са нашите цели в бъдеще и да знаем каква е употребата на антибиотици. Намаляването на употребата на антибиотици не е свързана само с контрол, а също така и с промяна на методиките. Свързана е с забрана на употребата на антибиотици при превентивната медицина при, и при превентивната ветеринарна медицина. А, важно са тук изследванията на новите медикаменти. За това трябва да се поощрят изследванията в области, които се занимават именно с тези нови инструменти. Зная, че такъв един подход ще бъде много продуктивен и аз съм готов да работя с експерти, с ветеринари, с лекари, за да изготвим един такъв общ план за действие. Вие споменахте някои добри примери и практики от Германия. Аз бях на посещение в Холандия и там също видях чудесни практики. Там има общи бази данни за употребата на антибиотици във всички ферми и разбрах, че болниците също са готови да участват в една обща програма за употребата на антибиоти... антибиотици. Както казах, аз съм готов да окажа помощ за изготвяне на един такъв практически план за действие. На следващо място – Въпросът от господин Войцеховски за кланиците. Законодателството на Европейския съюз позволява колене без употреба на а, опойващи вещества. Ние се опитваме да уважаваме правото е, хората в Европейския съюз да следват своите религиозни ритуали, но хуманното отношение на животните е предмет на стратегия на Европейския съюз и в рамките на тази стратегия се направи изследване за това до каква степен е необходимо етикетиране на месото получено при заколване с опойване. Има много малко данни по този въпрос, така че работата в тази област предстои. Сега ще отговоря на въпроса. за опазване на здравето. Господин Гарсия зададе този въпрос, а именно въпроса за опазване на здравето на растенията – Превентивните мерки са много важни. Този въпрос не бива да бъде подценяван. Рисковете са големи. Държавите членки в момента се занимават с въпроса за търговия с трети страни и евентуалните нужни сертификати при вноса от страни, особено с висок рисков профил. Тук бих казал, би трябвало да сме проактивни по отношение на растителното здраве. Аз бих подкрепил затворени системи на внос от някои страни. Аз бих подкрепил обаче отворените системи. Компромисното предложение – е много ясно. Трябва да сме проактивни. Тоест, ако видим рискови страни, страни в които има висок риск, от тези страни носът би трябвало да бъде забранен. Това е нашата стратегия. Е, е, е, Що се отнася до клонирането? Разбира се, мога да кажа, че етикетирането на месо от клонирани животни е проблем, въпрос, който предизвиква много интерес. Естествено и ясно е, че трябва да се спазва регламента и актовете на Европейския съюз в тази насока. Сега, 2013 година комисията разгледа този въпрос и що се отнася до практическия аспект на мерките, които се предлагат, това е въпрос, който трябва да се разисква. Генерална дирекция замеделие започна 2014 година много сериозно да работи по отношение на поколението от клонирани животни, що се отнася до въпроси, свързани както с здравето на хората, така и по отношение на хуманното отношение към животните, имайки предвид използването и на конвенционални техники за селекция и отглеждане. Господин Тарабел разгледа въпроса, зададе въпроса по-точно за етикетиране на происхода. Да, това е една много важна тема, която може да има много последствия. Имайки предвид сегашния економически климат, можем да кажем, че комисията има задача да разгледа този въпрос възоснова на доказателствата и данните, които съществуват, що се отнася до мерката свързана с етикетиране ясно е искането, което е отправено от страна и на Европейския парламент в тази насока. Предготвителните е, предварителни мерки посочват, че в някои случаи за операторите и контролните органи ни подобни мерки биха създали допълнително административно бреме. Комисията е на мнение, че е необходимо да се продължи анализа на този въпрос, за да може да се намери съразмерно решение на на проблема. Ще ви информираме своевременно. По-нататък. Uh, uh... По въпросите, които ми бяха зададени за антимикробната резистентност. Да, разбира се. Uh, Предложението дава възможност да се предприемат мерки е, срещу този проблем, по същия начин както се разглежда въпроса с а, е, заразните болести по животните, като разбира се се акцентира върху проактивните мерки в тази насока имайки предвид и специално разработените лекарствени препарати. Във всеки случай, това е само един елемент от борбата срещу антимикробната резистентност. Е, новото предложение в областта на ветеринарните лекарствени продукти е много важен аспект във връзка и с е, фармакологичната бдителност. Някои от вас е, се разгледаха е, въпроса, свързан с е, антимикробни резистентност и политиката на международната сцена. Разбира се, това е много важно. Не мога да си представя как се води борбата срещу антимикробната резистентност, без да се обърне вниманието на световната а, търговска организация или пък Световната организация за здравето на животните, както и на всички други международни форуми. Това е изключително важно, защото когато говорим за трети страни, например за Китай, Аржентина, Бразилия, Съединените щати, Разбира се, трябва да разискваме всички тези въпроси в контекста на взаимоотношенията ни с третите страни и да прилагаме нашите изключително високи стандарти е, за безопасността на храните и спрямо тези страни. И мога да кажа, че то е, се отнася до Световната здравна организация. Е, предстои една много важна конференция, посветена на въпросите на антимикробната резистентност и искам да ви уверя, че ние отблизо ще следим разискванията в рамките на тази конференция и ще вземем решение как да работим на международната сцена по този много важен проблем. Що се отнася до споразуменията търгови инвестиции с Съединените щати и какво може да се постигне в това партньорство между Европейския съюз и Съединените щати, мога да кажа, че ние не водим преговори относно стандартите. Не сме готови да водим преговори съобразно нашите стандарти за безопасност на храните. Вие казахте, че Съединените щати могат да приемат е, Съединени... Е, Европейския съюз като цяло. Да, за нас това е много важен въпрос. Трябва да ни възприемат като едно цяло. а не е, да се подхожда на двус двустранна основа Съединени щати и държава членка. По този начин ще се разруши нашата обща селско-стопанска политика и а, общите ни стандарти ще бъдат засегнати. От наша гледна точка, що се отнася до санитарни, фитосанитарни мерки, мога да кажа, че ние отстояваме предложението да се спазват нашите високи нормативи и да отправим ясно послание към Съединените щати в този смисъл, а именно стандартите на Европейски съюз и приемането на Европейски съюз като едно цяло са двата крайъгълни камъка, от което зависи продължаване на преговорите по партньорството. Що се отнася до растителния репродуктивен материал? През месец февруари 2015 година комисията подготвя своето предложение по а, растителния репродуктивен конструктивен материал. Прави се и оценка 2007-2008 година по този въпрос, но някои НПО-та засегнаха а, някои аспекти, свързани с категоричността на някои предложения, които засягат по-маломащабните оператори и производства. И а, искам да кажа също така, че по-големите неправителствени организации с интерес разглеждат въпросите, които се обсъждат, що се отнася до новаторския подход в растителния репродуктивен материал. Как да продължим от тук нататък? Има два възможности. Първата възможност е да се търси възможност да се обнови предишното предложение на комисията, като се променят някои от членовете, що се отнася до отговорността във връзка с оценката или разработването на анализ на въздействието на тези аспекти или да се започне с ново предложение, с нов проект, който ще ни даде възможност наистина да започнем с тази нова оценка на въздействието. Ще бъде необходимо време, може би две години и половина минимално. Понататък. През е, е в края на седмицата, що се отнася проучването на е, неправителствената, на научния, научното изследване, що се отнася до анализа на глифосидите и раковите заболявания. Това вещество е включено в някои ГМО култури. Извършва се в момента оценка. На 31 декември 2015 година ще приключи този анализ пестицидите винаги, разбира се, е, се разглежда тези въпроси. Е, Европейския орган е, за защита на храните разглежда този въпрос, участието и на държавите членки. През лятото ще имам нова информация и а, има а, предложение да не се а, класифицира като канцерогенно това вещество. По-нататък 2016 година ще се извърши общо анализ и оценка на съществуващото законодателство в тази област. Uh, Сега, що се отнася до никотиноидите? Не се uh, очаква нов анализ. ЕФСА uh, е, отправи покана за събиране на данни в тази насока. Анализът, когато е готов, тогава ще можем да вземем решение какви да бъдат следващите ни стъпки в тази посока. хуманното отношение към животните и антибиотиците. Отново се повдигне този въпрос. На национално ниво може да се разгледа тези аспекти. Аз лично съм посещавал е, замеделски стопанства, ферми в е, Холандия, работ, които извършват анализ по този въпрос. Е, и опита в областта на борбата срещу прекомарното използване на антибиотици наистина могат да бъдат разпространени, така че този пример да бъде следван. Мога ли да кажа, че аз с голяма готовност ще отговоря и в писмен вид на вашите въпроси? Това е наше задължение. Bardzo przepraszam, panie komisarzu, ale Председателя. Благодаря. Господин комисар, моля да ме извините, но много ви благодаря. Вие отговорихте на много от въпросите по един много подробен начин. Ако има нужда за допълнителна отговори да се предоставят от ваша страна, ще ви помоля да го направите. Ние всички знаем, че винаги можем да се обръщаме с въпроси към комисар комисарите. Много се радвам, че в случая нашия комисар с голяма готовност отговаря на нашите въпроси. Много ви благодаря. Много от тези теми са изключително важни, много добре съзнаваме това, особено имайки предвид сегашните проблеми и заплахи в някои части на Европа, източна, южна, имайки предвид и преговорите в ход. Винаги има много въпроси, които подлежат на разискване и с интерес очакваме да продължи диалога с вас. Можем да приключим тази точка от нашия дневен ред. Благодаря ви още веднъж, господин комисар. Ще направим едноминутна почивка. Благодаря. Przechodzimy do punktu piątego. Wystąpienie komisji w sprawie. Сега преминаваме към пета точка. Много съжалявам обаче, Госпожа Найхел иска думата. Дами и господа, почивката ни приключи. Думата има госпожа Найхел. Господин председател, имам една молба към вас и към госпожа Къстингър. Тя отговаря за стратегията по лесовътството. Аз съм докладчик в Сянка и нещата са следните. Има много предложение за изменение. И докладчиците в Сянка смятат, че имаме нужда от повече време. Искам да ви помоля да видите дали може да отложим гласуването за четвъртък това много би ни помогнало на нас, докладчиците в сянка. И посъл, той... Това решение не е само мое. Ние следваме определена процедура, според която трябва да има поне двама депутати, които да подкрепят това предложение. Ако има да вдигнат ръка. Да, има такива. Четирима подкрепят предложението. Какво казват координаторите? Защото те са тези, които трябва да се произнесат. Госпожа Кьостингер, заповядайте. Благодаря. Аз съм малко очудена от това, че Ной, госпожа Нойфелд не е готова с работата си. Комисията предложи тази стратегия през септември 2013 година. Парламентът още миналия миналия мандат можеше да изготви доклад по собствена инициатива, но това не се случи. Започнахме през септември миналия, миналия в края на годината. Става дума за стотина предложения за изменения, така е, но в крайна, дума, в крайна сметка става дума за е, доклад по собствена инициатива. Смятам обаче, че е, сме постигнали за момента 28 компромиса. Според мен, за един такъв доклад, е, чудесен резултат. Затова аз предлагам да проведем гласуването. До петък е крайния срок на предложенията за изменения. Опитахме се да вземем предвид и мнението на докладчицата. Не можахме всичко да вземем предвид, но така е в е, всеки доклад. Не смятам обаче, че трябва да се отлага гласуването. За това аз препоръчвам на колегите утре да гласуваме. Така и така много време загубихме. Секретарията много ни помогна. Благодарение на секретарията успяхме да обработим позициите на политическите групи. Според мен Утре трябва да се гласува, така че на следващата сесия в Страсбург да може да гласуваме всички. Благодаря. Ня, не искам да се открива дискусия. Давам ви думата. Благодаря. Е, текстът, който получихме, беше чудесен и балансиран миналите седмици работехме много интенсивно, за да постигнем добри компромиси. Много пъти се срещахме, обсъждахме предложенията за изменения и това, което имаме пред себе си като текст е балансиран текст, един балансиран текст, един много добър текст. Затова ви моля, нека гласуваме утре. Ние сме готови и мисля постигнахме важни и добри компромиси. Аз приех много неща, е, които не смятах, че ще приема, така че мисля време е да гласуваме. Дами и господа, утре. Утре заседанието ни ще започне с диалог с господин Хоган. Преди да се срещнем с комисаря, ще гласуваме. Благодаря ви, госпожо Кестингер. Процедурален въпрос. Може ли е, непрекъснато при всяко заседание да се дава заявка за отлагане на гласуването. От много отдавна знаехме кога ще се гласува. Всички го знаехме, всички работехме към това. Сега не разбирам защо трябва да гласуваме, дали да гласуваме. Нещата са се случили както трябва, те, процедурите са спазени, сроковете са спазени и не смятам, че трябва да се променя нещо в списъка за гласуване. Аз не съм готова за такова нещо. Това просто не е демократично. Смятам, работихме добре. Всичко е готово. Утре може да се гласува. Dziękuję ще e, wypowiedzi sekretariat w sprawie Сега секретарията. Какво казва процедурата в отговор на въпроса на госпожа е, Кьостинга? Да, правилника предвижда възможността да се отложи вота или да се проведе преди друго гласуване. Искането е, трябва да бъде под, подкрепено от трима депутати, в случая е така. И сега въпросът е дали ще гласуваме. Председателя предложи утре в 9 часа да гласуваме и сега трябва да решим дали утре след обяд ще гласуваме стратегията за горите. Процедурата е ясна. Благодаря ви. Сега знаем повече. Преминаваме към точка 5. Изложение от комисията за ксилела фастидиоза. Думата имат представители на Европейската комисия. Ще ви помоля да бъдете относително кратки, защото господин комисарят вече даде е, доста информация. Кой представлява комисията? Господин Фу, заповядайте. Благодаря. Да, комисарят вече привлече вниманието ви към а, тази болест. Той представи и а, снимков материал за щетите. Болестта за пръв път възникна в Европа болестта възниква за първ път в Европа и тя засяга а, маслинови дървета в областта Пулия. Италия уведоми Европейската комисия през февруари 2013 година предприехме е, спешни мерки на ниво Европейски съюз – те бяха доразработени с изменение през 2000, от 2014 година. Е, беше наложена забрана за внос на дървета, започнаха да се, за, пристъпи се към унищожаване на заразените дървета. Това беше възоснова на препоръка от Европейският орган за безопасност на храните. Комисията е извършила две, два одита през 2014 година. Тяхното заключение е, че ситуацията се е влушила значително след първата проверка през февруари 2014 година целта на мерките е да се премахне заболяването. Констатациите сочат, че органите сега са насочили вниманието си към ограничаване на болестта. Малък е броя на унищожените заразени дървета. Италия наскоро уведоми за ново избухване на заразата извън зоната, в която най-напред беше регистрирано регистрирана заразата. Сега заразата е се разпространила и в провинция Бриндизи. В допълнение към първоначалното изявление, ком... орган за безопасност на храните публикува ново проучване с списък за заразени видове. В тях влизат и лузя и цитрусови дървета. Обхватът на растенията приемници в Пулия се разраства. Междувременно Италия обяви редица мерки, в това число и значително финансиране, но резултатите ни карат да се съмняваме дали те ще успеят да предотвратят по-нататъчно разпространение на болестта. Ние сме в непрекъснат контакт с италианските власти. Миналата седмица проведахме три заседания с представители на италианските власти. Възоснова на новите констатации и новото становище на ЕФСА ние преразглеждаме е, спешните мерки и мога да ви уверя, че списъкът на потенциалните растения е, приемници е разширен. Той ще трябва да обхване и видове за които се смята, че могат да бъдат потенциални приемници. Ще ограничим движенията извън засегнатите зони, както и вносът от трети страни. За ваша информация са предвидени технически разговори с държавите членки. Това ще стане до края на тази седмица. И в зависимост от техния резултат и от, след дискуси, вътрешните дискусии в парламента очакваме постоянния комитет в април да гласува по-нататъчни мерки. Бяха повдигнати въпроси към комисари, които не получиха отговор заради ограниченото време. Единия въпрос беше свързан с научните изследвания той разговаря с комисаря за научни изследвания с молба е, изследванията по ксилела да бъдат приоритетни. Имаме данни, че това ще стане, но предстои да се доуточни. Е, повдигна се въпроса за компенсацията. Сегашното законодателство към днешна дата не допуска компенсации за фермери, с изключение на разходите, свързани с унищожаване на дърветата, нямаме предвидени средства за дългосрочни загуби в селското стопанство. Ще спра до тук и ще е, отговоря на въпросите. Председателят, благодаря ви. Обеден съм, че ще има въпроси. Седем души вече са се записали. Моля, бъдете кратки. Госпожа Гарсия. Благодаря, господин председател. Ксилела е въпрос, който ни тревожи от 2012 година и той става все по-тревожен. Наскоро бях в Кордоба, където беше проведена среща по този въпрос и след тази среща съм много разтревожена. Искам да ви предам тревогата на всички производители на маслини – Бактерията създава много проблеми в Италия, но като че ли се разпространява в Средиземноморския басейн. Обсъждаме този въпрос през 2015 година, защото беше обърнато малко внимание на този вредител. Ние не предприехме нужните мерки. И нека да напомня на комисията, че между 2000 и 2007 година 150 милиона растения бяха внесени и това бяха растения от видове, за които се знае, че е имало бактерия в страните, от които са внесени. Искам да подготвите списъци, за да не се повтори онова, което се случи. Искаме да, да чуем от комисията какво можем да направим, за да се спре разпространението на този вредител а, в целия Европейски съюз и целия Средземноморски район. Благодаря, господин председател. Отново сме изправени пред въпрос на здравето той е свързан с контрол върху растенията, внасени в Европейския съюз. Той беше повдигнат и от комисаря. Проблемът не е нов. Обсъдихме го по време на предишния мандат в рамките на един доклад. Е, е, бяха проведени дебати по доклада и аз там изразих е, съжаление за това, че контролът е е много недостатъчен и за, той е недостатъчен а, за да предврати влизането на вредни организми в Европейския съюз от трети страни. Комисията възнамерява ли да промени съществуващата система? В един от дебатите аз предложих и внесех изменение за това, че имаме нужда от превентивна стратегия за контрол, основана на управлението на риска, съответстваща с международните норми за растителна защита за санитарния и фитосанитарен контрол на СТО. Имам два въпроса към комисията Съгласна ли е комисията с това, което беше казано? Не е ли нелогично да не се променя стратегията за контрол? По въпроса за компенсациите, как ще стане това? Тази бактерия, към която се при маслиновите дървета се се прибавя към гъбична инфекция, която миналата година създаде много проблеми. Господин Дантен. Благодаря на представителя на комисията за изложението. Разбрах Разбирам, че някои части във Франция са засегнати не чрез маслиновите дървета, а чрез цитрусите и лузята. По лузята има съмнения за Корсика е, тъй като това е остров, е, там може би заразата ще се ограничи. Но искам да попитам за бързината, с която действа комисията. Аз смятам, че при подобна ситуацията важна е скоростта и в случая сме свидетели на известно протакане. Е, моят въпрос е, имате, имате ли приети срокове и график? Благодаря. Тук се тук колежка каза, че е била в Кордоба. И аз съм от Андалусия и в нашия регион има много маслинови дървета и маслините са от особено значение за економиката на Андалусия. Много сме притеснени от ситуацията. като че ли не се прави нищо, за да се контролира заболяването. Притесняваме се, че то може да стигне и до нашия район и други части на Европа. Това показва, че мерките на комисията до сега са крайно неудачни. Какви мерки предвиждате? Болестта е навлязла в Европа от пристанище Роттердам. Аз мятам, че е много важно Европейската комисия да да извършва контрол. Да, вярно е, проверките, националните органи трябва да вършат проверки, но трябва да се отегне контрола в пристанищата от в които, от които се внасят растения. Какво ще е отражението върху други страни в района? Господин Капуто. Ксилела фастидиоза всъщност унищожава цяла, цял един район в Италия имайки предвид по-конкретно Пулия. Слушах внимателно това, което каза комисията. Аз смятам, че има нужда от повече координация между държавите членки, защото взаимоотношенията между Италия и комисията не са много координирани. Аз мисля, че проблемът е свързан с контрола и съм съгласен с това, че е задължително да се ускори процеса и процедурата за внимане на решение в комисията. Казвал съм го и по други а, поводи. Знаем, че а, бързината често определя дали болният ще оздравее или ще загине. Вярно е, че може би трябва да се промени законодателството с дългосрочни мерки, но това трябва да стане бързо. Госпожа Дамато, благодаря. Извинявайте ще, ако бъда по, говоря по-дълго, но аз съм от Селент, от Пулия. Става дума до бързо изсъхване на маслиновите дървета. Миналата седмица комисарят Силето, и който беше определен от правителство за решаване на правителството, прие план, който изисква 13 милиона евро. Предвижда се изтръгване на дърветата, използване на инсентициди с няколко, с два срока. Всъщност, тук става дума за желанието за химическо третиране и, да, и то върху цяла зона. Става дума за о, зона, която е 50 на 15 километра. Планът ще се оцени 26 и 27 март от Постоянния комитет за здравето на растенията. Той обаче се основава на теория, която няма научни основания. Не е доказано, че а, ксилела е единствената причина за пораженията по дърветата. Това, което искаме е възоснова на конкретни доказателства И има проучвания на Санко и ЕФСА, които казват, че изрязването на дърветата не е най-доброто решение. Проучете добре ситуацията. Има гъбични инфекции. Трябва да се проучи внимателно и това въжи за цяла Европа, не само поля, да се трябва да се разбере. Има и още един въпрос – съдебната власт, следствието води проучване. Необходимо е мерките да почиват на научни данни. Знаете, че превенцията е нужна. И така, научна прецизност. Ние трябва да сме наясно с това, че ситуацията е сериозна, но италианската държава не, не предвижда научно обосновани мерки имаме нужда от международни научни изследвания и фермерите трябва да са наясно с това какво трябва да предприемат. Оставихме ви да говорите малко по-дълго. Искам също така да представите текста на комисията. Господин Ферант. Да, говорим за бич, който засяга 30 000 хектара в Италия. Този бич показва още един път, че е, свободно движение на стоки е катастрофално. Става дума за внос на растения от Коста Рика. Е, тази бактерия засяга и е, лузята. Знаем, че е много трудно, дори невъзможно да се преборим срещу този бич. Няма няма лечение. Господин председател, аз мисля, че днес е задължително да забраним внос на растения от райони, в които има зараза. Трябва да ограничим заразата от районите, в които тя е избухнала. Господин Тарабела. Аз съм на страната на тези, които говорят за научна прецизност. Ситуацията е сериозна госпожа Мато говори разгорещено, но тя от пуля мисля, че ние говорихме за научна прецизност Говорим и очевидно е, че ако заразата идва от декоративни растения от Коста Рика, трябва да сложим край на този внос. Госпожа Мато говори за науката и научните основания. Необходима е тясна координация между държавите членки. Може би е необходимо при подобни кризи да разработим система, от е, типа са бързо, бърз обмен на информация, както е при защитата на потребителите, тъй като бързината е много важна. Що се отнася до амоняка, може би трябва да се разреши временно използването на някои забранени препарати, за да се спре заразата. Благодаря. Благодаря. Уважаеми госпожи и господа, това е друг пример, който сочи, че трябва да стигнем до констатации, които съответно да използваме в законите, които творим. И сега позволете ще да дам отново думата на представителя на комисията, господин Флуа. Накратко, моля ви, господине. Yeah. Благодаря, господин председател. Различни становища бяха изказани. Някои случаи от нас очаква да действаме бързо, а в друг случай да използваме научни доказателства. Позволете да започна от тук. Организации се обръщат към нас които твърдят, че разполагат с нова научна информация, че това не е ново заболяване, че се дължи на различни гъбични инфекции, болестта не е толкова на бактерията ксилела. Наистина научно е да се направи оценка на риска от съответните органи в Европейския съюз, Агенцията за сигурност, например, и ние бихме желали в крайна сметка да е много ясно и, кога, и ясно да ни се каже дали тук има потвърждаване или отхвърляне на познанията, които имаме по-настоящем за бактерията ксилера фастиоза. Що се отнася до графика за нашата работа, до кога ще можем да реагираме? По-рано казах, че първоначалните разисквания с държавите членки са проведени в съответната комисия. Ще продължат разискванията в рамките и на комисията, а също така и на двустранна основа с италианските органи. Надяваме се в края на месец април да се приложат нови мерки. Бяха зададени редица въпроси, бяха изказани становища относно бъдещето, какво възнамеряваме да правим. В уводните си думи казах, че ние ще укрепим съществуващите мерки, ще увеличим значително зоните, които по попадат в рамките на фитосанитарните мерки. По-настоящем само Акулия е зоната. А, ние, разбира се, ще анализираме доколко можем да разширим тази зона, така че да обхванем и други региони. И трябва тогава, когато е необходимо да се коригира нещо. Между другото, мога да кажа, че когато не е възможно да се изкорени една болест, очевидно тогава ще трябва наистина да ограничим зоната, така че да не допуснем зараза до други региони в Италия, Средиземноморието или пък други държави членки. Мерките е, се включват по-голяма буферна зона, например, е, премахване на заболели е, растения, мерки, които да включват и съседните прилежащи територии на буферните зони, но всичко това ще бъде проведено в, в е, ход на в контекст на разисквания и с държавите членки които са засегнати. А, по-нататък, що се отнася до по-стрикния режим, към който се призовава, що се отнася до вноси от трети страни, позволете да ви припомня, че по-настоящем се водят разговори относно преразглеждане на режима Европейския парламент през април 2014 година на пленарно заседание гласува за отворена система, която по-настоящем именно използваме. Други държави и членки е, изискват по-рестриктивна система да се въведе, що се отнася до третите страни. В момента разискванията са в ход. държавите членки разглеждат възможността за по-балансиран подход по отношение на сертификатите с трети страни, особено що се отнася до внос в Европейския съюз, особено на растения с висок профил на риска. От казаното оставам с впечатление, че например казаното, че заболяването е влязло през пристанище Роттердам, ами това не е потвърдено. Съответно, компетентните органи в Холандия извършват нужните проверки. Що се отнася до ксилела фастидиоза, е мога да кажа, че мерките на контрол по-настоящем се доказва, че работят добре. Надявам се, че с казаното отговарям на повечето зададени ми въпроси. Благодаря ви. Благодаря. Господин Бове желая думата. Извинявайте, че чак сега, но много се забавихме. Аз бях задал въпрос на комисията за ксиляма. Проблемът се задълбочава във Франция и в Корсика. Там установихме, че има дървета и маслинови дървета. Въпросът е как може Франция да предприеме драстични мерки е, става дума за драстични мерки. Необходимо е да се отиде много по-далеч, за да се спре е, движението и търговията. Трябва като е, Австралия да спрем всеки внос. Ние трябва да спрем всички рискови е, продукти в Европа. В противен случай отиваме към катастрофа. Благодаря. Уважаеми госпожи и господа, мисля, че а, наблюдаваме развитие. Що се отнася до а, зоните, които са обхванани, културите, които са пострадали, така че а, молим а, актуална информация да получаваме от страна на Европейската комисия защото, ето, например, не сме наясно какъв ще бъде размахът на проблема и се обръщаме а, с молба към комисията да наблюдава непрекъснато развитието на процесите. Това е много важно, що се отнася също така и до вноса на а, семена и а, растения. Мисля, че беше много важно да разискваме този въпрос. Както аз вече казах, със сигурност ще се върнем отново на този проблем, който е много опасен. А сега продължаваме към шеста точка – лекарствени продукти за ветеринарна употреба и седма точка – успоредно ще разгледаме. Както знаете, вече сме разисквали тези проблеми. Имаше изложения, експозета, които бяха направени от страна на комисията. Господин Анджей Рюс ни запозна с тези въпроси. След това водихме разисквания. Комисията по околна среда е водеща, а ние сме комисия по становище. Господин Рюш е че е, миналия път е, подробно изложи проблемите. Може би сега следва да дадем е, думата за въпроси, след което ще помолим и докладчиците по становища да се изкажат. И сега имате думата. Госпожа Паусен, желаете ли сега да се изкажете? или след като проведем разискванията? Сега, заповядайте. Окей, okay, bardzo proszę. Pani poseł Paulsen. Tack. No, tackar ордфъранде, и аз ska försöka ва väldigt, väldigt snabb så det finns möjlighet. Благодаря. Аз ще се опитам да бъда кратка и бърза. Ясно е, че Европейският парламент подготви резолюция през 2011 година. Прие тази резолюция. В тази резолюция се казва, че действието на антибиотиците, бързото действие трябва да се запази и че в същото време трябва да се насърчат изследванията за нови медикаменти. Трябва да се обединим в борбата си срещу резистентността към антибиотиците. Това се, това се видя и в дискусията с комисаря. Хубаво е, че идеята на парламента ви има отражение в плана на комисията а именно решимостта за борбата срещу антибиотичната резистентност. Е, това е отразено в член 54 на резолюцията. Въпреки това, имам усещането, че предложението на комисията е, не е достатъчно точно. Доста тромаво е. Според мен, Когато става дума за бюрокрация, аз не съм специалист по бюрокрация, по администрация, така че тук ще ви помоля за помощ. Не, не бих могла да упростя предложението. А, а съзнавам, че браншът има нужда от ясно и просто предложение, за да може то да се прилага в бранша. браншът на лекарствените продукти за ветеринарна употреба, този бранш е много сложен. Той е много по-сложен от бранша за хуманната медицина. Просто защото при животните говорим за много и различни видове. Сега, ако мога да се спра на някои отделни аспекти, предложението предвижда възможността за продажба на лекарствени продукти и за определени ограничения. Това от една страна е добре, но от друга страна е трудно да се разбере защо един ветеринар, който има компетенциите, има образованието, както един лекар за хуманна медицина, защо той този ветеринар да се концентрира върху продажбата. Лекарят получава своята заплата за работата си, за квалификацията си. Това трябва да се да остане така и при ветеринарите, а те не бива да бъдат зависими от лекарствени продукти за ветеринарна употреба. Това според мен е много важно. Освен това, Липсва, според мен, и една дефиниция. Но за това може да говорим, когато обсъждаме предложенията за изменение. Но две неща са според мен важни. Ако смея да обобщя, е, опростяването на законодателството и изработването на едно точно законодателство, когато особено става нужда за злоупотребата с антибиотици. Благодаря на 16 март ще имаме задълбочена дискусия по въпроса. Нека сега чуем въпросите от колегите. Господин Полчек. Eh, Благодаря, господин председател.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 който урежда процедурите във връзка с лекарствени продукти за хуманна употреба и ветеринарни лекарствени продукти. Колегата отговаря за ветеринарните лекарствени продукти, аз отговарям за втората част от проекта. Аз съм автор на становището на тази тема. И в това си качество Позволете да споделя някои свои наблюдения Предложението промяна правомощията на държ... на Европейската комисия, особено по отношение на комитологията, принцип, който се променя по смисъла на Лисабонския договор. И промените на практика не са свързани с новия регламент за ветеринарните лекарствени продукти. Така че е много важно да се направи оценка на въздействието в този дял от предложението на комисията. По-конкретно, премахване на правомощията на съвета, що се отнася до таксите, които се плащат на съответно агенцията, що се отнася до извършването на е, процедурите във връзка с регистриране, разрешение и прочее. Всичко това се урежда в 70 член където се казва, че Европейската комисия трябва да предложи е, таксите по смисъла на актове за е, приложение. Това според мен е неподходящо. Между другото и много държави членки са изказали подобно съмнение, що се отнася до прехвърляне правомощията е, посока на Европейската комисия. Това не е само техническо изменение, тук става въпрос за правомощия и за намеса е, в е, правомощията на агенциите. По-нататък също така се е, очертават и новите правомощия на Европейската агенция по лекарствата, що се отнася до предложенията, които се правят от държавите членки. А, моето становище е доста обстойно и дълго, а, но ако мога да обобща написаното, мога да кажа, че регламента за създаване на Европейската агенция по лекарствата също така урежда въпросите, свързани с финансирането на агенцията, въпросите, свързани с бюджета й. Мисля, че тук може да протекат обстойни разисквания. Според мен е необходимо да се направят много сериозни промени в проекта. мога да а, разисквам този въпрос с колегите докладчици в Сянка. Основното ми възражение обаче е във връзка с 70 ти член. Благодаря. Пинч маме по минуче. Председателя, уважаеми госпожи и господа, още петима са заявилите се изказващи се. Моля ви по една минута спазвайте регламента, защото на 16 април ще можем отново обстойно да разискваме всичко това. Госп... Имате думата най-напред, господин Хауслен. <clears throat> Съвсем накратко. Защо не се предвиждат в предложението на комисията альтернативни средства? Защо няма план за а, намаляване? Защо не се доосветлява проблема с метофилаксата? Както казах, две трети от антибиотиците, които се предписват, отиват за ветеринарна употреба. Въпросът ми към комисията е именно защо няма план за намаляване на предписването на антибиотици за, живо... за животни. А защо от друга страна се говори за по-бързото даване на лицензии за нови антибиотици? Бързо proszę, jedna минута pani Благодаря, господин Агню. А това е един технически въпрос. Какво разискваме? Е, регламента ветеринарни лекарствени продукти или е, здраве на животните, или съвместно ги разглеждаме? Дали може госпожа Паусен да обясни това? Много моля да ми изясни този въпрос. Благодаря, господин Федере. Eh, Благодаря, казва господин Федерле. Може би мога да обясня. Е, председателят още от началото каза, че двете теми ще се обсъждат заедно. Първата тема пада, е, се пада на госпожа Паусън. Тя е докладчик. следващата сесия, следващото заседание ще бъде посветено на по-задълбочена дискусия по тези въпроси. Сега, при фуражите се използват също антибиотици. Е, бих искал да попитам докладчицата как по този въпрос двата текста могат да бъдат синхронизирани. Господин Капо. Благодаря. Отчитам това, че на... през април ще има среща, ще бъда кратък. Що се отнася досието за ветеринарно-медицинските продукти, освен допълнение към това, което казах за антимикробната резистентност, аз мисля, че трябва да обърнем внимание на процедурата и тази процедура да бъде упростена и да се съкрети периода за одобряване на техническата документация, за да не се стигне до господстващо положение на пазара. Европейската комисия предвижда информационни сесии, но аз смятам, че в интерес на прозрачността е необходимо да се предостави допълнителна информация, особено за продажбата онлайн на продукти. Що се отнася до втората точка за Европейската агенция за лекарства, аз смятам, че процедурата за одобряване на продуктите за ветеринарни цели трябва да се раздели от процедурата за одобряване на препаратите за хуманната медицина. Благодаря. Що се отнася до антимикробната резидентност и борбата срещу нея, знам, че госпожа Гростет е съгласна. Ветеринарите трябва да могат да отпускат спокойно лекарства. Те трябва да могат максимално бързо да предписват лекарства. Ако се раздели е, предписването, дистрибуцията очевидно ще измине време и може да се стигне до разпространение на епидемия. Колкото по-бързо вървим напред, е, толкова по-добре. Второ, разговаряхме с комисария Андрю Кайнюс. Е, антибиотиците Въпросът е много важен, ако искаме да е, намалим е, резистентността и това е използването на препарати в е, фуража за животни. Госпожа Гиляр, една минута. Благодаря, господин председател. Исках да кажа следното. По принцип съм съгласна с казаното от госпожа Полсън. Мисля, че наистина е много странно, това, че е, ветеринарните е, лекари трябва да се превърнат една или не в е, специалисти химици, когато лекуват животните. Госпожа Полсон, какво мислите вие по отношение на преопределението за метафилакси и другите препарати? Мислите ли, че те трябва да попадат в регламента за ветеринарните лекарствени продукти или някъде другаде? Мисля, че е много важно какво ще се уточним относно това определение. Според мен, във вашето становище трябва да очертаете отговора. Според мен по-добре да попадат наистина във ветеринарния сектор, а не в хуманния. Давате ми само една минута, но трудното тук е, че ако не наложим ограничение, ако се опитваме да хармонизираме всичко трудно, ще бъдем да постигнем съгласие. Председателя, да, разбирам, уважаеми госпожи и господа, че докладчиците са записали всички ваши въпроси. Обеден съм, че представителите на комисията са направили същото, но разбира се, ако има нужда, мога да ви предоставя до 2-3 минути. Моля, бъдете кратки. Ja, dank u meneer de voorzitter. Het was even eh, waarschijnlijk niet doorgekomen dat ik mijn kaart had opgestoken al enige tijd geleden, maar het geeft niet. Благодаря. Господин Белдер. Сега бих е желал да кажа няколко думи по доклада, представен от госпожа Полсън. Наистина важно е да упростим процедурите във връзка с издаването на разрешения. Редица въпроси следва да бъдат обсъдени, разбира се. Много е важно също така да имаме предвид и средствата, които а, отиват, що се отнася до извършването на различни а, научни разследвания. Те трябва а, да бъдат успешни, за да може да има и възвръщаемост на направените инвестиции, да се стигне до подходящо решаване на въпроса. Пан, де, пан директор Лиш, бързо кратко, пани директор, 3 минути. Господин Риш, съвсем накратко, моля ви. Да, благодаря, господин председател. Благодаря е, на всички изказали се. Благодаря на докладчиците. Съвсем накратко. Да, вярно е, че се стремим да ограничим административното бреме редица разпоредби и предложенията ни наистина сочат това наше намерение се надявам, че при следващите разисквания ще можем да ги разгледаме. Много е трудно обаче да се кодифицират всички тези мерки в регламента, така че да може да ни а, помогне да работим в интерес на здравето на хората и животните. Както а, виждате, е, ние е, подчертаваме необходимостта от е, научно-развойна дейност, от събиране на конкретни данни, що се отнася до новите медицински препарати. Има трудни въпроси свързани с ветеринарните лекари при предписване на конкретни лекарствени препарати. От една страна трябва да намерим подходящите стимули, които да ги потикват наистина да преписват, да предписват лекарства, които са подходящи, но от друга страна не бива да забравяме и битката, която водим срещу антибиотичната резистентност. Много важно е наистина да се постигне едно равновесие, що се отнася до преписваните лекарства, до наблюдението. Що се отнася до въпроса, е, е, разгледан от господин Полдък? Позволете да се спре на решението на съда на е, Европейския съюз, що се отнася до постигане на по-добро решение. Имам предвид химическата агенция и предоставането същевременно на пълен контрол на държавите членки и на съвета. Всичко това е въпрос, по който има съгласието на държавите членки. Що се отнася до фармакобдителността, комисията, парламента и държавите членки ще продължат да работят съвместно по този въпрос. По-нататък. Условията онлайн – за това наистина можем да кажем, че е много важно да има добра регулация. Проблема е сериозен, но добрата регулация ще даде възможност на всички, на операторите, на крайните потребители. Надяваме се, че ако нормативната уредба е подходяща, ще даде възможност да се извършва както търговия, така и контрол относно всички аспекти на системата. На последно място, що се отнася до плана за антимикробната резистентност. Всичко това трябва да разглеждаме във връзка и с плана от 12 точки, което по-настоящем изпълнява комисията с държавите членки, с трите агенции във връзка с е, подобряване здравето на хората и животните. Редица мерки са предвидени и много е важно проекта за регламента да се чете съвместно с тези мерки. Необходимо е да се анализират всички аспекти в областта на хуманната медицина, ветеринарната, здравето на животните, различните канали за дистрибуция, пласиране и проче. Как ще се подходи, що се отнася до профилактиката? как ще се подходи относно е, лекарствените предприятия, като Метафилакс, например. Е, специализираната комисия, която работи по този въпрос, се опитва да разработи насоките в тази е, област и разбира се, всичко ще бъде подложено на разискване. Благодаря ви. Председателя, благодаря на всички, благодаря на представители на комисията. Също, както вече ви казах, на 16 април ни предстои отново разискване на този въпрос. Срока за предлагане на предложение за изменение 24 е април, т.е. имате още време, имаме още време да работим по двата доклада. Разбира се, може да зададете и вашите въпроси тогава отново на комисията. Продължаваме с осма точка от дневния ред – здравеопазване на животните. Госпожа Полсън е докладчик. Зная, госпожо докладчик, наистина колко много усилия влагате в този доклад, има редовни тристранни срещи, които се организират, така че много ви моля, предоставете ни накратко информация относно развитието на процесите. Благодаря ви много за всичко, което правите и с интерес слушаме вашата информация. Благодаря. Честно казано, много напреднахме за последните няколко минути. Аз бях докладчица по много сложни досиета през последните няколко години и мога да кажа, че никога не сме напредвали толкова бързо в толкова сложна материя. От страна на парламента, на комисията и на съвета имаше разбиране и работата вървеше много добре. При повечето въпроси които бяха важни за парламента, е, те ще, ще минат. Вече имаше две три странни, две срещи, предстои още една в края на март и съм сигурна, че на четвъртата тристранна среща ще постигнем окончателен компромис. Има разногласия при делегиране тактове и актовете за изпълнение. Това, това са все още трудни въпроси, но аз и по тях съм оптимистка. Смятам, че и там ще постигнем споразумение. И когато стигнем до тази ситуация, е, тогава бих дала допълнителна информация, но ако имате въпроси, с удоволствие ще им отговоря. Добре, благодаря, казва председателят. Желаем ви много успех. Важно е сроковете да се спазят, това е добре. Сега да видим дали има въпроси. Не виждам въпроси. Не виждам колеги, които да искат да се изкажат. Благодаря ви за информацията за момента. И с това приключваме заседанието на комисията. Утре в 9 часа ще дойде комисаря. Моля ви, колеги, бъдете точни, за да може и за кратко да говорим по въпроса, който, по който говорихме преди малко. Е, значи, елате в 9 часа. Става дума за гласуването. А сега ще помоля координаторите да останат, останалите колеги, на тях желая приятна вечер.